е по-нататъчното взаимодействие с Европейския парламент в подкрепа на е, идеята за изграждането на европейските енергийни мрежи до 2020 година и след това. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря и на докладчика господин Соса Вагнер. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин Дероса. Бъдещето на социалните услуги е от общ интерес. Има думата докладчикът. Благодаря, господин председател. Този доклад е за бъдещето на общите социални услуги. Той съдържа прагматични идеи за тези услуги. Той се основава на широки консултации с гражданското общество, социалните партньори, политически компромиси, както това се вижда от 8 95-те предложени изменения. Предлага се работна група на високо равнище на лицата, които са заинтересовани от е, тези услуги. Е, има метод е, за постигане на приложими решения. Предлага се тези усилия да бъдат обект на е, наблюдение. Социалните услуги са не само социално безценни, но те са економически жизнеспособни. Тези услуги представляват 25% от всички услуги и ангажират 65 милиона лица. Публичните услуги са един от най-важните начини за повишаване на качеството на живота на европейските граждани. Доклада очертава възможностите за решаване на проблемите и правната несигурност общност. Трудности, например, свързани с правилата за държавните поръчки също така работата свързана с, с изпълнителните и подизпълнителните, е, подизпъл, по подизпълнителите на договорите. Света се промени драстично след 2007 година економическия модел, насърчаван от е, съвета, се срина. И това сриване имаше е, много тежка социална цена това а, до, а, доведе до програми на економически ограничения, които удариха най-тежко най-уязвимите. Финансирането на социалните услуги е обект на европейски програми поради а, економическите кризи, на които са, пред които са изправени нашите граждани. Те се нуждаят от по-високо качествени социални услуги. Аз се надявам, че доклада ще може да бъде прият утре и очаквам с нетърпение да работим и да сътрудничим с всички заинтересовани лица. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха в работата ми по доклада, докладчиците в Сянка, представителите на гражданските общества, които дадоха много новаторски идеи, които се надявам, че ще бъдат включени в окончателния текст. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Господин Баштош поиска думата. Благодаря, господин председател. Този доклад, за който говорим, е много важен предвид е, значението на социалните услуги в всекидневния живот на европейските граждани. Той е много важен за социалното сближаване, за създаването на работна заетост. Докладът, изготвен от господин Дерос, дава възможност да се хвърли нова светлина и да се откроят редица ангажименти от страна на комисията и във връзка с социалните услуги. Искам да поздравя докладчика за извършената от него работа. Това, което обаче ни тревожи е, че компетенциите в тази сфера са а, на държавите членки, а именно държавите членки трябва да организират и да финансират социалните услуги. Следователно трябва да има законодателно хармонизиране на равнище Европейски съюз, тъй като условията са много различни в 27-те държави членки в сферата на о, социалните услуги от общи интерес, жилищни услуги и така нататък. Именно държавите членки уреждат тези въпроси. Благодаря, госпожа Дели. Благодаря, господин председател. Хоризонталната социална клауза, както и 14 ти член от Лисабонския договор, е, гарантират, при това са задължителна сила, социалните права и най-вече правото на достъп до услугите от общ интерес. Крайно време е да докажем на европейските граждани, че социална Европа е вход трябва да дадем на социалните достижения дължимото им място в общностното право, като е, отчитаме специфичността на обществените услуги, що се отнася до конкуренцията. Докладът на господин Дероса ни дава повод да потвърдим един прост, но категоричен и смислен принцип. Принципа на равнопоставеността при достъпа до услугите от общ интерес. Госпожа комисар, вие казахте, че е дошло времето да пристъпим към конкретни действия. Да, наистина е така. И аз е, ви предлагам да подкрепите един законодателен акт на Европейския съюз за е, услугите от е, общ интерес. Призовавам ви да гласувате альтернативната резолюция, внесена от нашата група е, Зелените. Благодаря ви. Господин Хобит. Господин председател, Добре е парламентът да отстоява своята позиция така, че е, Европейският съд да не прокара своите идеи за конкурентната политика и в тази сфера. Е, социалните права имат е, предимство пред е, правилата на конкуренцията. Длъжни сме да защитаваме обществените услуги в нашите страни и срещу прекомерни бюджетни съкръщения в днешните времена на бюджетни ограничения. Общ държавния сектор, е, неправителствения сектор е, са най-вече в състояние да представят такива услуги от общ интерес. И ако е, се прилага някакъв конкурсен или тръжен принцип на избиране на изпълнителите, то най-низката цена или разход не би следвало да бъде автоматичният критерий в вземането на решение в Европейския съюз, чрез тази резолюция се привнася елемент на висока нравственост. Аз се присъединявам към преждеговорищите. Поздравленията си за докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря ви, господин Хавет, госпожа Фигрейдо. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искал да подчертая значението на обществените услуги, на услугите от общ интерес, в това число без които не бихме могли да говорим за социална Европа, за социално приобщаване. Ето защо е необходимо политиката на либерализацията да бъде изменена и на нейно място да дойде една истинска социална политика. В това число, чрез е, обществени услуги от високо качество, насочени най-вече към е, хората в неравностойно положение да се сложи край, отново казвам, на либерализацията и е, спешно да бъдат отчетени всички социални е, последици от либерализацията на основни за социалния прогрес сектори, като транспорта, енергетиката, водоснабдяването, почтите, далекосъобщенията, здравеопазването, образованието, социалната е, защита и социалните грижи. Ето това са предизвикателствата към вас, госпожо комисар. И накрая, господин Алварес. И като докладчик за комисията речи, аз искам да поздравя господин Дерос във връзка с, с неговата работа по а, социалните услуги от общ интерес, които играят основна роля. Не трябва да се приема нещо друго освен а, минималните социални услуги, които да бъдат а, в компетентностите на регионалните служби. Националните местни органи би трябвало да се ангажират с тяхното предло... приложение. А, тези услуги дават една сигурност на най-уязвимите на най-уязвимите граждани, централните власти трябва да дадат възможност да се а, а, да стигнат фондовете до на всички среди. Госпожа комисар, ние проследихме дебат а, в парламента по социалните услуги от общ интерес. Поделяме становището на докладчика за социалните услуги. Знаем каква е, е, колко е важна тяхната роля, как може да помогне на хората да участват в живота на обществото и да се радват на основните си правила. Комисията е съгласна с парламента, че е необходимо да се даде достъп до най-добрите е, социални услуги от общ интерес трябва да се прилагат европейските правила. Ние искаме да подчертаем обаче, че трябва да се помогне на публичните власти да организират добри социални услуги на добра социална цена. Някои проблеми се дължат на липса на информация относно начините по който се прилагат европейските правила. Следователно трябва да се предостави повече информация на заинтересованите лица. Необходимо е да се очертаят и правилата за а, държавните поръчки. Необходимо е а, дейностите в тази сфера да бъдат пропорционални на под потребностите. Необходим е един по-диференциран подход, както комисията оповести през март. Зелената книга на комисията даде тласък на един широк дебат. Аз съм сигурна, че може да бъде постигнат напредък. На третия форум относно социалните услуги от общ интерес беше формирана една група на високо равнище, включваща парламента, съвета, комисията, комитета на регионите, социалните партньори. Ние сме готови да дадем дължимото и трябва също така обаче този диалог диалог, да зачита ролите на различните институции и да се стреми към конкретни резултати. Необходимо е да се извърши повече работа в рамките на конкретните условия. Комисията ще се включи с становища за това как да се организира това. Председателя, благодаря на комисията, благодаря а, и на докладчика. И така, колеги, добри новини. Последният доклад, доклада на Филип Качмарек за въздействието на